Good day. Good day. Good day. Welcome back. Добър ден, добре дошли отново. Първа точка от дневния ред за днешния ден е точка номер 9. Работна група по въпросите на Средиземноморието. Ще чуем презентация от господин Мушел за текущото състояние, директор Миграция и обежище в Генерална дирекция вътрешни работи към Европейската комисия. Тази работна група беше създадена от съвета по вътрешни работи след, след нещастния случаи край бреговете на Лампедуза. През 2014 комисията представи резултата от своята работа. Ние сме поканили представител на комисията да докладва за напредъка, който е постигнала тази група. Заповядайте, господин Мушел, да изнесете вашия доклад. Благодаря, господин председател. Преди да ви представя резултатите от нашата работа. Искам да подчертая, че работната група работи съвместно с държавите членки и пет агенции на ЕС. Ние разчитаме също на усилията на държавите членки. Започнахме нашата работа и искам да подчертая, че това е резултат постигнат съвместно с държавите членки. И също така е съвместен, съвместен успех с съвета по вътрешни работи. Ще проследя резултатите от пете основни точки, които бяха приети на, на, през декември. Първата глава се отнася до кооперацията с трети страни. След трагичните събития от октомври край Лампедуза, ние започнахме активна работа по този въпрос. За пръв път миграцията и убежището се превърна в първостепенна задача. След като подписахме договор за партньорство по въпросите на мобилността с Тунезия, с Тунис, извинете, също така започнахме разговори за партньорство с Йордания. Подписахме през декември споразумение с Турция и постигаме успех в работата с Турция и се надяваме, че турските власти ще приложат на практика всички разпоредби на това споразумение. В рамките на италианското председателство предприемаме някои инициативи в Африка. Пътната карта за Източна Африка. Занимаваме се с борбата с контрабандата в Източна Африка. Продължаваме също да работим с държави като Алжир, Либия, Египет, където ситуацията е много напрегната и е много трудно да се постигнат ангажименти с тези държави. Разработваме проект, създаден от Италианското министерство на вътрешните работи. Също така сформираме център за задържане, където ще могат да бъдат задържани плавателни съдове. Втората глава се отнася за регионалната защита и преместването. По отношение на Лампедуза, ние мобилизирахме допълнителни фондове за Северна Африка. Започнахме да прилагаме специална програма за подобряване на системите за, даване на обежище в Марокко, Тунис и Йордания. Започнахме също информационни кампании за риска от миграцията в региона на Африка. В новата многогодишна финансова рамка са заделени е, средства за тези информационни програми, в рамките на които мигрантите се информират е, за рисковете е, да бъдат да загубят живота си и да за всички рискове, свързани с миграцията. Наскоро започнахме активна работа с държавите членки за увеличаване на усилията за третиране на бежанците. Ние също така работим с а, така наречените а, правни средства, т.е. за улесняване на правните аспекти по отношение на бежанците. По този начин ще може да се подобри борбата а, срещу незаконната миграция. Този парламент прие директива, която е добра стъпка в правилната посока. Работим също по проект, по проект за подобряване на правната ситуация на мигрантите. По отношение на трафикантите, контрабандистите и организираната престъпност, ставаме все по-активни в тази област. Създали сме специален екип, който да ръководи борбата с трафикантите. Става въпрос за дейности във връзка с проверка на имена, телефонни номера. В момента тече разследване в Линц, в Германия, като ние се опитваме да разбием голяма мрежа, свързана с италианската организирана престъпност, но също така и с тази в Германия и в Гърция. По отношение на правните аспекти, връзка с контрабандата, по-късно тази година ще се занимаем с възможни правни предложения в тази област. След случая с Лампедуза, ние поискахме от Frontex да разработи стратегия и концепция във връзка с Средиземноморския регион – за да може да се въведе един подход по отношение на контрола на границите. Емиграционната служба на САЩ също ще ни помогне след проблемите с Лампедуза, бюджетът на Фронтекс беше увеличен с 7,5 милиона евро. Фронтекс разработи също концепция за по-добра работа на морските охранителни патрули. Това ще струва между 6 и 14 милиона евро според агенцията. Разбира се, в момента този бюджет не е на разположение и ние трябва да видим как ще можем да финансираме тези допълнителни мерки. ще трябва да проследим как се развиват тези операции и как в бъдеще можем да помогнем в тази връзка. По отношение на държавите членки, което беше и последната глава от, от съобщението на комисията относно работната група. Ние мобилизирахме специални фондове, 40 милиона евро за държавите членки. Това бяха средства, които бяха вложени в държавите членки, за да се подпомогне работата. Също така планирахме изразходване на допълнителните средства – това ни позволи да предприемем някои превантивни мерки по отношение на кризи в дадена държава членка. Работим също с работим също с държавите членки по отношение на оценката на молбите за даване на убежище. Следващата ни стъпка е да докладваме през юни по отношение на прилагането на всички мерки на 37-те действия, които работната група е предприела. През юни ще представим нашия доклад през, пред съвета и разбира се пред новия парламент, когато неговият състав стане ясен. Благодаря. Има ли коментари? Да, виждам, че има няколко коментара. Други? Виждам. Добре. Нека да се запишат желанията за тези коментари. Господин Гетимер, заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Мушел за неговия доклад тук пред нашата комисия. Вие посочихте, и описахте действията в Алжир, Либия и Египет. Искам обаче да ви кажа, че миналата седмица бях на посещение в Судан в Суданския парламент Сега не искам да говоря за положението в Судан. Вие всички сте запознати, що се отнася до ембаргото. В Суданския парламент председателят на Комисията по външни работи каза, че имам нужда от европейската помощ. Ние трябва да си сътрудничим с Европейския съюз хората, които влизат в нашата държава, те са подобни, положението е подобно на това в Лампедуза. И сега се питам, дали има нещо, което е планирано, за да се помогне на Судан. Не искам да повтарям това, което казах на председателя на тяхната комисия по външни работи. Не е важно сега. Те обаче а, помолиха за нашето сътрудничество за, по-добро, за по-добър контрол на границата. И още нещо. Установявам с задоволство, че Frontex е разработил стратегически доклад, че са предвидени 7,9 милиона евро – също, също така, че 14 милиона евро са предвидени за, морски, за морските патрули. Не знам откъде ще дойдат тези средства, но е добре да говорим по този въпрос. Не знам дали тези финансови средства ще финансират операцията Мариностро. Това е, нещо, това е извънреден разход, нещо, което трябва да бъде направено извънредно от италианското правителство. Вие също посочихте и всички критични точки. Говорихте също и за силния натиск по границите. Питам се, дали сте взели това предвид когато става дума за сухопътни граници в Южна Европа. Например, испанските градове близо до Северна Африка. Дали сте взели предвид този въпрос? При всички случаи обаче благодаря за това. Благодаря. Като си има предвид цифрите и докладите в региона на Средиземноморието като виждаме как хората губят живота си, опитвайки се да влязат в Европейския съюз, виждаме, че все повече правни въпроси възникват. Искам да ви попитам дали можете да ни дадете а, повече обяснения как биха изглеждали тези правни средства и как ще могат беженците да влизат в тези а, правни а, региони със специален правен а, статут как беженците ще могат да се ползват от тези средства, когато влизат в държавите и искат обежище. Госпожо Келер, заповядайте. Благодаря. По отношение ще продължа с въпросите относно правните начини за получаване на убежище. Дали ще може да ни обясните по-точно какви предложения слагате на масата? в началото на 2000-та година и програмата Стокхолм, тогава комисията говореше за правните начини за получаване на убежище, но нищо от това не беше постигнато. Също това беше, много неща бяха включени в програмата Стокхолм. Да затворим границите изцяло, без да даваме на хората възможност да получат защитата това е най-малкото нарушение на правните ни задължения във връзка с конвенцията от Женева. Също така искам да знам кога и какво ще бъде направено първо. Може би трябва да се фокусирате първо върху това, а след това върху наблюдението на границите. Може би наблюдението на границите е в достатъчна степен, но правните средства за мигрантите и търсещите убежище все още не са достатъчно разработени. Също така, това трябва да стане преди да започнем да говорим по-активно за преследването на контрабандистите. А, не, за да прескочите граничните заграждения в Южна Европа или в България, вие трябва да се ползвате от услугите на трафиканти. Трябва да минете през тях. И именно това е бизнес. Не трябва да насърчаваме развитието на този бизнес. Трябва да направим така, че влизането в Европейския съюз да стане по-труден. От друга страна обаче това води до увеличаване на исканите от трафикантите суми и по-опасни начини за преминаване на границите. Какво точно планирате да направите относно трафикантите и кога планирате да го направите? Тоест, какво планирате и в какъв ред искате да го изпълните? Благодаря. Госпожа Ламберт има думата. И аз искам а, да продължа тази тема. Сирия, достъп до територията. Насърчава ли Европейската комисия държавите членки да подхождат по-гъвкаво към издаването на хуманитарни визи за сирийци, които са в съседни страни? Знаем, че има такава възможност. Искам да разбера какви са съветите, които давате по отношение на достъпа. След това, говорите ли с държавите членки за държавите около Сирия, т.е. съседните страни? Знаете, че има допълнителен натиск върху тези страни, който идва от Сирия, така че да не се връщат а, хората обратно в Сирия. Споменахте 33 ти член от а, Дъблин 3 и проблемите там. След това как работи механизма за солидарност между държавите членки, които би трябвало да се опитват да подкрепят държавите, където се усеща такъв натиск заради Сирия хората, които се презаселват, нещата движат ли се така, както са планирани, има ли а, случаи, в които сме обещали да направим нещо, но не сме го извършили, ако може повече конкретика. Господин Бронс. Групата бе създадена, както току-що прочетох, за да предприеме решителни действия преди нещо да бъде предотвратено, трябва да знаем защо се е случило. Случило се, защото хората са готови да рискуват живота си, живота на други, на децата си по неподходящ начин, за да стигнат до Европа. Защо поемат този риск? Защото ако стигнат до Европа или ако успеят някой да ги спаси в морето и ги заведе до Европа, ще получат убежище. Не задължително, защото лично те са в риск, а защото идват от опасна държава. Има много такива по света. Ако се откаже обежище и се даде решение за връщане, те ще имат 36% шанс възможност за връщане. През 2012 година цифрата е много малка. Най-вероятно си изпомняте. Не, всъщност едва ли си спомните да сте го чули вчера, защото аз бях единствения в публиката. А, един единствен депутат имаше и това бях само аз. Никой друг не бе тук. Така че кой отговаря за смъртните случаи? Първо това са хората, които правят тези закони за убежище и дават възможност на, на оставащите да останат. След това онези, които отговарят за връщането на хората, които не успяват да ги върнат от там, където трябва. След това онези, които превръщат убежището в една награда, в е, нещо към което да се стремиш и хората умират, за да получат тази награда. Как да предотвратим е, повече смъртни случаи? Трябва ясно да кажем, че всеки, който се окаже в Европейския съюз или се опита да пристигне без разрешение, изобщо няма да бъде разгледан за предоставяне на убежище. Но няма да има по този начин повече смъртни случаи в Средиземноморието. Ако продължаваме с настоящата политика, смъртни случаи ще има все повече. Изборът е наш. Тази сутрин ни бе казано, че може да се намали нелегалната миграция с увеличаване на законната такава. Да, има логика. Може да се намали нарушението на който и да е закон, като се даде възможност на нарушаващите закона да правят това, което искат да направят по законен начин. Благодаря, казва председателят. Някой друг. Давам ви отново думата, господин Мушел. Благодаря, мисля, че много важни въпроси се засегнаха. Господин Диас Демера за Судан. Судан ще бъде част от информационната кампания за Африканския рок, Етоп, Етиопия, Судан и ще обясним на мигрантите какъв е риска при пристигането по незаконен начин в Европа. След това, заедно с Върховния комисар на ОНЕ, се опитваме да работим заедно срещу трафикантите в, на хора в региона. Ще видим дали може да има такива съвместни действия. СВД също засилва действията си в района. Тук има пред, е, представител на СВД. Не знам дали има цифри за Судан, но ние също можем е, да ви дадем по-конкретна информация за е, помощта, която се отпуска на място в Судан. Що се отнася до Фронтекс и Маре Нострум? Маре Нострум струва 9 милиона евро на италианското правителство месечно. За момента сме отпуснали малко помощ за Маре Ностром, но Фронтекс не може да замести Маре Ностром и не се иска такова нещо. Трябва да се види обаче как може да се увеличи допълнителността и синергията на операциите на Фронтекс с програмата Маре Ностром. Госпожа Зипел и нейния въпрос за правните е, пътища за решаване на проблема. Значи от една страна имате търсещи обежища, от друга страна има економически мигранти. За економическите мигранти имаме директива за сезонните работници. Ето ви правен начин да е, дойдат за определен сезон в Европа. След това съвета и парламента разглеждат директивата за студенти и научни работници, т.е. възможност за такива да дойдат в Европа. Имаме етиопски студенти, например, които прекосяват пустинята, отиват до Либия и се опитват да получат убежище, защото са мислили, че това е единствения начин да се дойде в Европа. Ако имаме, а ние имаме добра директива за студентите и тя би могла да улесни студентите да дойдат правно, т.е. законно в Европа. Що се отнася до търсещите обежище, искаме да има процедури за защитено влизане в Съюза. Това се обсъжда в специализираната група. Нека бъда честен. Когато бях председател на тази група, трябваше постоянно да се боря за такива визи в списъка от действия, защото имаше единодушие сред държавите членки срещу такива мерки. Това е свързано и с това, което каза госпожа Келер. Има известно лицемерие от страна на държавите членки. От една страна има обежище, но правят всичко възможно да предотвратят търсещите такова да стигнат до Европа. Смятам, че трябва да Имаме организирана система с процедура за защитено влизане в страната. Една от процедурите е презаселване. Обичайно така се пристига в Европа. Взима се съответно лице, заедно с националните власти, което е в нужда и то бъде, бива прехвърлено в държавата членка. Държавите членки увеличиха усилията си за решаване на този проблем с Сирия, защото 4000 общо бяха през засилените, 2012-2013 вече над 12 000. Тоест имаме увеличаване на тия заселвания. Но 12 000 в сравнение с 1, извинете, 2,5 милиона бежанци в Йордания, Турция и Ливан е капка в океана. Така или иначе, може да се каже, че държавите членки наистина полагат усилия по заселването. С тази процедура за защитено заселване трудно може да се излезе с предложение. Това е все пак ограничен начин за, за законен достъп до Европа, заедно с някои посолства можем да идентифицираме допълнителни лица, които да дойдат по законен път в Европа. Това ще бъдат допълнителни действия или действия в допълнение към това заселване, за което говорих. Сега, що се отнася за невръщането. Писахме на две държави членки по този въпрос, тъй като имаше случаи за евентуално такова за сирийски граждани. Започнахме първите стъпки а, по процедура за нарушение срещу тези две държави членки. Чакаме техният отговор, наблюдаваме ситуацията. Комисията винаги е казвала, че не трябва да се връщат сирийски бежанци. 33-ти член и солидарността. България, например. Още не сме задействали, или поне в момента не сме задействали този член. Имаме все по-голяма солидарност с България. Там имаше голям натиск миналата година. Над 10 000 сирийци пристигнаха в страната. 8 милиона евро са отпуснати като спешна помощ, за да се засили капацитета в центровете за прием и подобряване на тези центрове. Координирахме също така мерки с помощта на различни организации. Държавите членки също в двустранен план засилиха подкрепата, която предоставят. Някои от държавите членки бяха активни, включително, разбира се, и Норвегия, която е извън Европейския съюз. В Язо призовахме за екипи за подкрепа. Екипи от различните държави членки трябва да им помогнат. Работи се с българските власти за създаване на добра такава политика по убежището. Имаме такива стъпки. Както виждате, имате солидарност. С Гърция се работи по този въпрос също. Имаме подкрепа от Язо и в Италия. Така че виждате, че има солидарност, но това продължава. Що се отнася до това, което каза господин Бронс? за връщането на хората. На 28 март Европейската комисия миналата седмица прие една, едно съобщение, където имате цялата информация за това какво правим по връщането на тези хора, какви са доброволните, принудителните процедури за връщане, но политиката е ясна. Не се връщат бежанци. Връщаме единствено и само мигранти, които са незаконно влезли в страната. Господин Диас Демера, искате да зададете въпрос ли? Какво искате? Или госпожа Келер, всъщност след това, евентуално ще ви зададе допълнителни въпроси. Благодаря, председателю. Исках а, само да благодаря отново на колегата, да му благодаря за отговорите. Съжаление, той не отговори на последния ми въпрос и отново ще го задам. Искам да разбера дали планирате да реагирате на изключителната ситуация по сухопътните граници, два испански града към а, близо до Северна Африка. Имаме искане от испанското правителство – Става дума за прилични условия в центровете за прием а, за хората, които пристигат в тези два града, защото там има палатки, доколкото разбирам, палатките са препълнени. А, така че имате ли някакъв отговор на това? Допълнителни въпроси от колегите, преди да дам думата отново на нашия оратор. Сега, вие казахте, всички държави членки са срещу предоставянето на правен достъп след това? Кои са двете държави, срещу които ще започнете процедура за нарушение за връщане на лица в съседни на Сирия държави? съжалявам, че пропуснах да отговоря на вашият въпрос. В испанските градове комисията изпрати делегация в Мадрид, за да обсъдим с властите там положението в тези два енклава. Също така обсъдихме и в Брюксел възможностите, възможностите да окажем помощ и подкрепа на испанската страна. Тоест, обсъждаме възможности за да окажем помощ, продължаваме да работим в тази насока с испанските власти. Колкото до правните пътища. Трябва да кажа, че нито една държава не подкрепя идеята за защитено влизане в Европейският съюз. Не, го, не подкрепя тази идея и работната група по въпросите на Средиземноморието. Разбира се, всички сме в полза на улесняването на економическата емиграция. Но за издаването, примерно, на хуманитарни визи, на тази идея, тази идея не се радва на широка подкрепа. Писахме за втори въпрос, това са Италия и България, двете страни, на които ние изпратихме писма. А сега благодаря за работата, за отчета на работната група по въпросите на Средиземноморието. Сега минаваме към следващата точка от нашия дневен ред. А това е точка 10. Е, за Фронтекс работната програма на Фронтек за 2014. Фронтекс прие е, работната си програма за 2014 година на заседание на управителния съвет – и тази програма неодавна бе предадена на парламента. Ние поканихме господин Гилариас Фернандес, заместник изпълнителен директор на Фронтекс, да ни представи пред нас тази програма. Тъй като, както знаете, може би директора на Фронтекс господин Лайтинен, ще напусне на 1 юни и комисията публикува вече обява за овакантеното място изслушване на кандидатите ще стане в началото на следващия парламентарен мандат. А сега да чуем какво ще ни каже господин Ариас Фернандес. Имате думата. А, колеги, съжаля, а, много се радвам, че имам възможност да ви представя работната програма на Frontex за 2014 година. Най-напред да опиша положението на нещата през 2013 година и тенденциите и прогнозите за 2014 година. Какви са дейностите, които планираме за 2014 година и какви ресурси са отделени за изпълняването на тази задачи? незаконното прекусяване на границите се увеличи много от 2013 до 2012. От 72 хиляди на повече от 107 хиляди, което е годишно увеличение от 48%. Можете да видите тук на тази карта горната Горната цифра е, е за 2013, долната за 2012. Става дума за незаконно пресичане на границите, а отдолу са процентите. В е, Средиземноморието е, цифрите бяха по-низки пред началото на 2013 година, но от второто тримесечие нататък започнаха да се увеличават цифрите и достигнаха връх през края на третото тримесечие. От 40 хиляди незаконни преминавания, 75% бяха станаха от през юли и нататък. Както знаете, имаше няколко инцидента с преобръщане на сплавателни съдове в Средиземно море и загуба на човешки живот. В Либия трафикантите се възползват от намаленият контрол. В източното Средиземноморие най-малки бяха пресичванията от 2009, около 25 000. Но все пак там ми са минали паше една четвърт от незаконно прескосилите европейските граници. В сравнение с миналата година, главните зони на незаконно прекосяване се е променило. Тази година това е Егейско море и българо-турската граница, западно-балканският път. Е, се използва много повече от 6000 през 2012 година до повече от 19 000 през 2013. Повечето е, от заловените бяха на сръбско-унгарската граница е, много от тях е, подават молби за е, обежище, след което е, изчезват и отиват другаде. Колкото до Западното Средиземноморие, там цифрите са сравнително непроменени от 2012 до 2013 година, около 6800 през 2012 и с около 300 по-малко през 2013. Повечето от тях са алжирци, мароканци и от страните южно от Сахара. Както казах, годишното увеличение от 2012 до 2013 година е около 48%. И докато това годишно увеличение е значително над то е съпоставимо с цифрите за 2009 и 2010 година, и по-низко от цифрите за 2011. Около 50% идват по море, другите по суша. През 2013 година може да се каже, че една от характерните части беше първото драстично увеличаване на беженците от Сирия или беженци, които, мигранти, които твърдат, че идват от Сирия. Около 95 хиляди. И повечето от тях използват за преминат през източно-средиземноморският район. На второ място идват мигрантите от Северна Африка, които минават през Либия, опитват се да прекусят Средиземно море, като а, рискуват живота си. И след това, както казах, а, е, увеличаване на имаше на прекосилите незаконно границите между Сърбия и Унгария. Да погледнем още някои показатели за 2012-2013 година. Каналджиите е, заловени са се намалили с 11%. Е, това се дължи първо на по-широкото незаконно използване на законните пътища за емиграция. А и освен това тенденцията на трафикантите да не придружават емигрантите. За незаконно, незаконния престой около 350 хиляди през 2012 и 2013 тази цифра става сравнително стабилна, но има големи разлики между страната. На първо място продължава да бъде Германия а това е страната, в която има най-голямо абсолютно годишно увеличение. Най-много там са сирийците и руснаците. На второ място идва България, където увеличението е близо 100% през 2013 в сравнение 2012. Главно това са сирийци. Около 9800 се опитаха да са се опитали да, да влезат по други пътища в Европейския съюз. Е, е, е по какъв начин е, става това? Е, много често се използват фалшиви документи. Отказите за влизане също са се увеличили най-много такива откази има на сухопътните граници, а дългосрочната тенденция показва, че ще има и по-нататъчно увеличение поради увеличение пътникопотот. Либерализирането на визовия режим с Сърбия, Черна гора, Босна и Албания увеличи този пътникопоток и същевременно се увеличиха отказите. А същото въжи и за руската, границата с Русия. Сега по страни. Най-важно е да се отбележи първо от Сирия. Се очакват да продължи напливът от емигранти, повечето от тях сирийци, пък и такива, които твърдат, че са сирийци. Те ще търсят различни начини да проникнат в Европейския съюз, главно чрез страните, които са най-близо до техният район, прекусявайки граничните страни. Колкото до Украина, е, вероятно миграцията ще се дължи главно на нестабилността в тази страна. Ако политическата нестабилност продължи, това ще отслаби економиката на страната и вероятно ще насърчи по-голям брой хора да емигрират. Афганистан. Сегашното състояние на нещата е такова, че насърчава хората да емигрират. Вероятно е оттам да се очакват по-нататъчни големи мигрантски потоци. И накрая Еритрея, след завършването на е, оградата, 240 км дълга и ограда, която е строена от Еритрея и границата с Египет, тя ще допринесе за настъпването на промяна в използването на този път за незаконна емиграция. Това ще има въздействие върху положението в Либия и пък и в Турция, като ще пресече един от традиционните пътища на миграционните потоци. Като предвид наличната информация, за 2014 година е, нашите анализатори е, са установили следните проблеми. По-нататъчни жертви, е, документни измами и използване на трансгранични канали. Като се има предвид, по-нататъчното увеличаване на мигрантските потоци в източно и централно Средиземно море, ние ще обърнем специално внимание на Южна Италия чрез операциите Еней и Хермес и в източното е, море, източна част на Средиземно, Егейско море, т.е. операция Посейдон. Отделени са около 12 милиона евро за тази година, за тези операции. Колкото до препоръките на работната група по въпросите на Средиземноморието, по които беше докладвано а, тук, току-що, трябва да кажа, че ако имаме допълнителни ресурси, ще се постараем да изпълним текстите препоръки. И те, операцията Марен Острум, за която също стана дума, ще увеличи ефективността на граничния контрол в този район. И ще помогне по-малко хора да се давят в Средиземно море. Това е. е, е много, е, много от лодките, много от спавателните съдове имат гориво само да стигнат до средата на пътя, за да влезат в оперативната зона е, на Фронтекс е, и оттам очакват да бъдат спасени. През летния период, когато миграционният натиск е по-висок, тук ще играят роля операцията Идалго и Минерва, които обаче са обект на финансови ограничения, пък и други ограничителни фактори. Колкото до външните сухопътни граници, има две, два подхода. Focal points, фокал, фокусните точки и Посейдон. Значи, операция фокусни точки се отнася до обмена на информация. Тя ще обхване Западните Балкани и източните граници на Европейския съюз. А Посейдон а, се отнася до българската граница, българо-турската граница. Въпросът е да се улеснат а, а, пътниците, които пътуват законно, и и същевременно да се идентифицират по-лесно жертвите на трафик на хора и, и на законните иммигранти. Като се е, е, има а, предвид е, кризата, значи имаме около 305 милиона пътници, които прекусяват различните граници на Европейския съюз. А това е увеличение с около 3% в сравнение с миналата предишната година. Тоест 9 милиона повече пътници са прекусили границата на Европейския съюз. За да помогнем на страните членки да се справят с това положение, имаме две програми и Енада. Пулсар е помощ каже, за обмен на информация докато а, радар а, ще даде възможност а, за под, оказана по-добра помощ на деца, иммигранти. И има един пилотен проект. И също така подготвя се наръчник за най-добрите практики за работа с застрашените деца. И специално а, внимание ще се обърне децата, които се нуждаят от а, защита в международен план. Международните организации и неправителствените организации ще бъдат поканени да помогнат на Фронтекс в тези операции. 35 операции се планират е, е, и е, на, всички, на всички плавателни съдове винаги присъстват и представители и офицери на Фронтек, за да сме сигурни, че всичко е става законно. Нещо за подготовката на кадрите през 2014 година. Тук имаме, ще имаме пет стълба, ако ми разрешите да кажа нещо подобно. Първо ще имаме разработена програма, учебна програма за работещите граничните служители. Ще имаме обща програма, а също така и ще интегрираме центровете за квалификация на граничните служители. По-нататък ще бъдат развити програмите за мобилност на граничните служители. Второ, ще организираме подготовка на членовете на граничните екипи, които ще получат съответната подготовка преди да бъдат включени в операциите на Фронтекс. Също така, е, специализирана подготовка ще бъде осигурена и агенцията. Също така ще разработи специални методи за подготовка на членовете на европейските екипи за граничен контрол. Трето, това са прилагането на общи стандарти от страните, създаване на общи начини на подготовка, методи на подготовка и използване на мултипликационни ефект. Стандартизирана подготовка за европейските, европейските операции. Четвърто, това е по-широко използване на електронното обучение и ще, Frontex също така ще играе роля в увеличаване на възможностите за първо прилагане в страните членки е, чрез схемата е, ЛЕС за е, обучение в областта на правоприлагането. Сега по отношение на бюджета, виждате тук промената, в, като сравняваме двете години 2013 и 2014, виждате средствата намаляват с около 4 милиона и 700 хиляди евро през 2014 година няма да имаме бюджетен резерв за непредвидени случаи. А сега по отношение на разпределението по а, различните а, функции, виждате е, как е се разпределя оперативния бюджет и бюджетът за административни дейности. В момента имаме 317 души, обаче имаме цел за намаляване до 2017 на личния състав с около 5%. И накрая, тъй като има една печатна грешка в тези слайдове, искам да ви покажа разпределението на оперативния бюджет Виждате, че за общите операции 3 четвърти от бюджета 77%. Е 42 милиона, това е в е, е, евро. И разбира се, тук голяма част ще отиде за морските операции, които са и най-скъпи. И с това ще приключа. Представянето на работната програма на Frontex. Готов съм да отговарям на въпроси. Имате ли въпроси? Има ли въпроси? Отбелязвам си. И така да започнем. Госпожа Бауер, има много кратък въпрос по отношение на трафика на хора. Съзнавам, че вие полагате усилия за обучение и искам да попитам какво друго правите. Освен споразуменията между агентите, агенциите извинявайте, в тази област. Thank you. I'm wondering whether you can give... Чудя се дали можете да ни дадете сведения за миналата година, за работата по основните права на агенциите във връзка с докладите за нарушаване на човешките права по време на операциите. Може ли да ни обясните също на какво ниво се намира, сътрудни... на какво ниво се намира сътрудничеството в връзка с а, операциите, които смятате да прекратите или отложите възоснова на посочените критерии. Може ли да, да ни обясните каква, какво предвиждате да изпълняват служителите по опазване на човешките права? както ги наричаме консултантите, които работят в Фронтекс. Благодаря ви. Благодаря, господин председател. Искам няколко допълнителни разяснения. Извинявайте. Е, Току-що ни казахте, е, че е, 75% от бюджета са за съвместни операции и морски операции. Защо е това така, ако обичате да ни обясните? Искам да знам в по-големи подробности за колко души става дума а, и а, колко души са върнати и колко е струвало това. Искам също така да знам каква е ролята на вашите представители на борда а, на тези кораби, които а, е, е, се занимават с тези съвместни операции. Доколкото знам, а, е, трябва да бъдат направени всички необходими проверки преди хората да бъдат върнати в страната, от която идват. И затова питам се за какво служат вашите представители, какво трябва те да проверяват и каква е фактически същността, каква е природата на тези съвместни операции. Защото преди да започне подобни съвместни операции, Фронтекс трябва да е сигурен, че законът е спазен. Защото много хубаво знаем, че в рамките на тези общи операции има хора, които се връщат в страните си, където техният живот е застрашен. Вие казахте, че един от вашите приоритети е да се намали броя на жертвите. И затова искам да знам как се урежда този въпрос. И това ме води до моя втори въпрос. Бяхме скандализирани от това, което става в Егейско море преди последните операции. Вие ни казахте, че все по-малко кораби пристигат в териториалните води на страните. И, е, е, и съвместната дейност с е, страните, включително и Марокко, ви дава възможност по-рано да реперирате тези, тези кораби. Но тук ставаше дума за гръцките власти. Искам да знам каква е ролята на Фронтекс, за да се осигури за, е, за, е, зачитането на основните права. Как може да се смята, че са защитени тези основни права, след като всичко се прави, бежанците да, бъд, да не могат да бъдат, да бъдат е, спрени, да не, бъдат, да не бъде позволено да влезат в Европейския съюз, да стигнат в Европейския съюз. И аз съм малко се, се безпокоя от това, че в края казахте, че един от приоритетите ви е за увеличаване на репресивните възможности на страните членки. Не мисля, че това трябва да бъде приоритет на Frontex. Изглежда, че през една от последните операции за съвместно връщане сте използвали частна испанска въздухоплавателна компания. Това става за първи път. За първи път такава частна фирма <coughs> се използва как решихте да използвате самолетите на тази а, испанска а, фирма а, и а, как се, се вписва това в а, а, въпроса за защита на основните права? Вашите процедури, разбира се, са ограничени от задължения, възоснова на законодателството на ЕС. Може ли да ни посочите някои правни задължения и ограничения, които затрудняват вашата работа и я правят по-малко ефективна? Не ви питам дали тези правни ограничения са оправдани. Не питам за вашето мнение за това. Обаче те се отразяват на вашата работа. Например, ограниченията на времето, през което хората могат да бъдат задържани – това води до неспазване на политиката за връщане, за което чухме вчера или по-скоро за което аз чух вчера. Господин Хилария, заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря за вашите въпроси. Ще се опитам да отговоря на всички. Първо, по отношение на дейностите на агенцията. Ние поставяме фокуса на дейностите по обучение, но не само на вътрешните операции, но и на тези, които се провеждат на външните граници в сътрудничество с Европол, за да повишаваме нашата възможност за разпознаване на жертвите и борба с трафика на хора. Това са две области, където полагаме големи усилия по връзка с обучението. След това обучение на граничните служители за да можем да се справяме и с жертвите, и с престъпниците. По отношение на основните права. През 2013 това беше първата година, когато беше проведен консултативен форум за спазване на човешките права в нашата област. И членовете на този форум сметнаха, че резултатите от тяхната работа са много полезни. Спазването на човешките права става все по-съществена част от нашата работа. Това, изпълняваме това с помощта на обучение, както и в рамките на самите операции, например операцията Посейдон. Бяха проведени разговори с гръцките държавни органи, с служителите, които работят на място. Резултатите ще бъдат публикувани много скоро. Те ще съдържат важна информация. През 2013, ако не греша, имаме информация за 12 докладвани случая за нарушаване на човешките права. Нито един от тях не се дължи на работа на служители на Фронтекс, нито на а, военни, които са под командването на Фронтекс. На Фронтекс. Поискахме от гръцките власти, защото за да бъда честен, всички тези случаи са от Гърция. Нито един друг регион не е забелязал случаи на погазване на човешките права. Поискахме от гръцките власти да ни докладват за резултатите от техните разследвания. В някои случаи заключението е, че няма нарушаване и че те не са могли да идентифицират проблем, че обвиненията не са били верни. Други случаи все още се разследват от прокурорите и ние чакаме техните заключения, резултатите от криминалните разследвания. Тогава ще можем да приложим и съответните мерки. Служителите по опазване на човешките права работят най-вече в морски операции – тъй като а, там а, човешките права могат да бъдат застрашени. Очакваме техните доклади много скоро. По отношение на, на бюджета, 77% от операциите не завършват с връщане а връщанията са стрували 9 милиона евро, така че този процент не е чак толкова висок. По въпроса как да се избира една или друга авиолиния, това е въпрос на държавите членки. Не ние избираме е, авиолинията. Извинявайте, става дума за надзор, операциите за надзор с, с, с безхоплавателни апарати. Е. Що се относя до контролните операции, ние използваме е, ресурси от Испания, от Люксембург, от други държави и тези услуги са обект на обществена поръчка. По отношение на контролния капацитет, ние използваме частни компании, които преминават през обществена поръчка. И след анализ, след оценка, след оценка на ефективността, ние не решаваме так, просто така на наша инициатива, коя компания ще използваме. Когато казах изграждане на капацитет в трети страни, това обхваща всичко. Не само подпомагане на правния капацитет, но също така обучение по въпросите на човешките права, съвместни операции, участие и така нататък. Нещо, което искам да подчертая, защото беше зададен въпрос – в операциите, координирани от Frontex миналата година, всички дейности, които са изпълнявани, са съвместими. 37 000 мигранти са спасени по време на операции, координирани от Frontex. Така че ефективността на нашите операции е на много високо ниво. съвместните операции, координирани от агенцията, много често се превръщат в операции по търсене и спасяване. Те не са само операции по контрол и наблюдение и до пресичане на нелегалната иммиграция. По отношение на правните ограничения, наистина, след като мигрантите вече са на територията на ЕС, е следващ следващите стъпки към тези мигра... мигранти са а, въпрос на държавите членки. Центровете за задържане а, в държавите членки не са под нашия контрол. Ние нямаме никакво наблюдение на тях и нямаме информация колко време прекарват мигрантите в тези центрове. Това изцяло е, под, е решение на държавите членки. Ако съм пропуснал някой въпрос, моля да ме измените. Готов съм да дам допълнителни обяснения, ако не успях да отговоря на всички въпроси. Благодаря. Госпожо Келер, искате ли да добавите нещо, да попитате нещо? Да, исках да попитам за критериите, за актуалните критерии за изпълнение на операциите. Този въпрос вече го зададох, но не получих отговор на него. Госпожо Бежат. Бъдете кратка, ако обичате. Напред искам да кажа следното. Ако много разбирам въпроса за надзора а, а, на територията, разбирам, че там правите публични а, търгове. Казвате, че има 37 иммигранти, които са били спасели, спасени. И значи, аз не знам колко от тях са закарани в Европа. Бих искала точни цифри. Ако това са наистина хора, които имат нужда от убежище, колко от тях е, има е разрешено да влезат в Европа? Заповядайте. Да. Съжалявам, госпожо Келер, че не отговорих на вашия въпрос. Операциите, предвидени за закриване, се определят от борда на Фронтекс. До момента няма такъв случай на операция, която е прекратена. И за да бъда по-точен, имаше временно пренасочване на средства към други операции, във връзка с променена ситуация и нарушени човешки права, както казах в Гърция. Но тази операция не е прекратена като такава. Може би някои служители да са преместени в други части на европейските граници. Наблюдението се осъществява от две страни, от държавите членки, което се реимбурсира от Фронтекс и също когато няма достатъчно средства, когато има недостиг на средства за изпълнение на нашите дейности, ние възлагаме обществени поръчки. Но няма или и или или. Прилагат се и двата подхода когато нямаме достатъчно средства за държавите членки, възлагаме обществени поръчки. Тези 37 000 души, които са спасени, всички са а, влезли в ЕС. Нито един от тях не е отишъл в трета страна. Сега нека да продължим към следващата точка. Съгласни ли сте, ако няма повече въпроси? Благодаря ви, господин Ариас. Точка 11 делегация в Южната Испания, операция Индало, координирана от Фронтикс, проведена от 15 до 17 юли. Тук ще чуем доклада от на господин Коелю, който отговаряше за наблюдението на границите. Имате думата, заповядайте. Благодаря, господин председател. Посетихме Южна Испания от 15 до 17 юли 2013 година, за да наблюдаваме операцията Индало. Тук става дума за обща операция между Фронтекс и Испанското правителство. Трябваше да се контролира голям морски район – Имаше също и процес на преговори. Написах и доклад, който ще бъде прият следващата седмица в Страсбург. Става въпрос за една разпоредба, която залага правилата за наблюдение на външните граници на Съюза. И то във връзка с операциите, координирани от Фронтекс. Цел на това посещение беше да се наблюдава на място как се изпълняват операциите на Frontex и как се осъществява координацията между държавите членки. Докладът вече е раздаден на различни езици. Искам да подчертая 6 точки. Първо, голяма ефективност, голямо разбиране от страна на испанските власти, най-вече на Гардия Сивил. Цялата ни програма протече безпроблемно, с голяма, много добра координация, с голямо разбиране. Второ, имахме много важна задача Операцията Индало е операция, в която бяха включени 10 държави. Белгия, Финландия, Италия, Румъния, Португалия, Словакия, Обединеното кралство, плюс асоциирана държава Исландия. Това беше първата операция с съвместна работа на различни агенции. Фронтекс, Европейската агенция за безопасност на, на морските региони, Европол и най-вече Центърът за координирана борба с наркотиците в района на Средиземноморието. Стана ясно, че средствата трябва да бъдат актуализирани спрямо потребностите покритата площа беше много голяма. Ресурсите бяха правилно разпределени и необходимостта от контрол и спасяване беше адаптирана към тях. Четвърто, установихме високо ниво на компетентност у служителите при изпълнение на задачите – по отношение на цялостния оперативен план. Пето, бяхме изненадани все пак. Да научим за много интересни и хитри средства на беженците за достигане на европейските брегове. Това показва колко хората са решени на всяка цена да стигнат европейските брегове. Те използват съвсем малки лодки. Това са почти като лодки-играчки. Лодки, които побират 4-5 души, които обаче са натоварени с много повече хора. По този начин тяхната безопасност е нарушена. В Испания нямахме възможност да наблюдаваме големи беженски потоци, което може би се дължеше на атмосферните условия или с, а, а, по отношение на посоката на теченията. Не ни се отдаде, докато бяхме в Испания, да наблюдаваме такива големи беженски потоци. Затова а, повечето и центрове за задържане бяха празни. И шеста и последна забележка – по отношение контактите с неправителствените организации бяха поставени няколко въпроса. Ставаше дума за неизпълнение и незачитане на правата на човека. Например, ставаше дума за незачитане на правото на обежище и за незачитане на а, правото за неинтерниране. През следващата седмица в Страсбург обаче ще гласуваме този доклад. Искам да ви напомня, че той мина през съвета на първо четене, що се отнася до дейностите на Фронтекс в морските региони. спазването на тези права ще бъде засилено. Дали става въпрос за правото за убежище или за други права, при всички случаи в рамките на този регламент тези основни права ще и тяхното спазване ще бъдат поставени на преден план. Благодаря, господин Коелио. Иска ли някой от колегите да се изкаже за мисията на Испания? Итало? Ако няма бележки, продължаваме нататък. Следващата точка от дневния ред. Да, общо разискване правна помощ за заподозрените или обвинямите, които са задържани и правна помощ при произвестът по Европейската заповед за арест. И така, Става дума за укрепване на процедурните, извинете, процесуалните права. Става дума за пътна карта. Тримата докладчици по този въпрос са следните. Корнелис Де Йонг, Кармен Ромеро и Ренате Вебер. Госпожа Вебер ще бъде заменена от Торволт. И така, Корнелиус Йонг. Благодаря, председателю, за дадената ми дума. Преди малко време се събрахме с докладчиците в Сянка и се запитахме какво можем да се опитаме да направим в настоящия законодателен мандат на Европейския парламент? Имайки предвид сроковете, трябва да кажа, че нямаме а, време за триалог. Така че няма възможност да се направят конкретни стъпки напред. Поради тази причина с докладчиците в Сянка взехме решение да подготвим един работен документ, който се състои от две части. Първата част с по-общи наблюдения, съображения, които изразяваме, като целта ни между другото, много ще зависи от това, което казват колегите. Та целта ни е да успеем да постигнем съгласие по а, тази част. А, евентуално и координаторите след това ще го кажат и с процедура за да стане ясно, че това е а, позицията на всички политически групи. Втората част а, на документа съдържа личните ми наблюдения, които отиват отвъд и над общите наблюдения, по които сме постигнали съгласие с координаторите. Целта на втората част всъщност е да посоча ясно определени елементи а, и съответно да кажа какво. И не бих могъл да си представя директива по тази тема, а, без а, елементи, които да говорят за качеството на работата на адвокатите, на юристите и така нататък. Много други елементи. Искаме по-голяма яснота. И това го правя точно във втората част. Смятам, че ще е трудно да се постигне съгласие с всички докладчици в сянка по всяка една тема за това имаме такива общи а, наблюдения от една част и след това личните ми наблюдения от друга. След това, а, днес показваме, че има съгласие по, от всички държави, извинете, от всички колеги от всички политически групи по определени теми и някои, които интересуват явно само мен. Ще изслушам всички въпроси. Искам да повторя отново, че първата част съдържа единствено и само това, по което всички сме съгласни, а втората част... Са само моите наблюдения. Надявам се, разбира се, и втората част да намери своите слушатели и да намери съгласие. Идеята всъщност е да успе, успеем да организираме още едно заседание с а, докладците в сянка, ако разбира се това е възможно. Надявам се тази седмица да стане, ако не може, не може. Иначе ще процедим с процедурата, която е писмена, с писмено изпращане на становище. Госпожа Ромеро има дума да казва председателя. Ако това представяне се беше случило преди няколко месеца, тогава най-вероятно щяхме да можем да попълним тази пътна карта и да имаме въобще процесуални права. Сега обаче не можем да го направим, защото има въпроси, по които не можем да стигнем съгласие, постигнем съгласие, а тези въпроси са изключително важни. Целият пакет е такъв. Става дума за деца, Разбира се и други аспекти, които са свързани с уязвими групи, като например лица с увреждания. Това не са просто неща, които не сме довършили. Не, те са изключително важни за а, процесуалните права особено за онези, които нямат достъп до правосъдие или са изправени пред определени трудности. В една такава ситуация. Това може да са хора, които може да няма достатъчно средства или по други причини са в уязвимо положение. И всъщност не са взети предвид основните ценности на Европейския съюз, свързани с процесуалните права и гаранции. Независимо от а, огромното внимание, което ние сме отделили на този въпрос. А... Трябва да има последователност. Трябва това, което се предоставя на възрастните, т.е. на пълнолетните, да се предоставя и на децата. Говоря отново за процесуалните права. Децата трябва да имат достъп до такива гаранции. Що се отнася до правосъдието за малолетни и непълнолетни, тази част от пакета трябва да се съсредоточим върху дребната престъпност. Е, разбира се, дефиницията на дребните престъпления или дребната престъпност е, трябва да бъде ясно определена. В случая обаче говорим за хора, които не са пълнолетни, следователно е, социална реинтеграция, реабилитация са изключително важни за бъдещето им развитие. Затова смятаме, че трябва да се направят допълнителни усилия, свързани с такъв тип дребна престъпност или простъпки. Има определени слабости, свързани с отделните преценки, които трябва да се направят на децата или младите хора, преди те да се изправят пред правосъдието, тъй като един такъв тип а, преглед, оценка на всяко едно такова лице е, може да ни дадат представа за това какво ще се случи в бъдеще с лицето. Трябва да се съсредоточим също така върху значимостта на помирителните мерки и възстановителното правосъдие, които съществуват в някои държави членки, те ги използват. А, и трябва това да бъде подчертано. След това има дребни проблеми, свързани с аудиовизуалните запис, записи при разпит на деца, както и превентивно задържане до следствени мерки. Нямаше. Това ще, разбира се, ще премине в ръцете на едния парламент, на следващия законодателен мандат и преди да приключа председателю, искам да благодаря на всички колеги за подкрепата през последните пет години. Няма да се връщам тук, т.е. няма да бъда кандидат при следващите избори. Много благодаря за работа и се надявам да съм ви помогнала. Следващия оратор. Благодаря, както каза председателя ще говори от името на Ренате Вебер. Част от нещата, които тя иска да каже, са изключително технически, т.е. от юридическа гледна точка са такива и трябва да кажа, че аз не съм специалист в тази тема, така че ако има някакви въпроси, които възникват от това, отговор трябва да получите по-късно от нея. Предложената директива за презумпцията за невиновност е всъщност е един от основополагащите камъни или на, на изграждането и зачитането правата на човека. Предложението на комисията всъщност иска да въведе някои основно промени. Презумцията за невиновност като принцип има три основни последствия за правата на заподозрените в едно наказателно производство. Първо, правото да не се говори. След това прокуратурата трябва да докаже престъплението индубио проре, т.е. винаги оставя съмнението за извършеното престъпление и при такава презумпция за невиновност е много важно да има общ инструмент за хармонизация. Такъв един инструмент трябва да въведе високи стандарти и не трябва всъщност да засяга само най- малкия общ знаменател, свързан с Европейската харта за правата на човека. Докладчикът също цитира 52 член алинея 3 от Хартата за основните права, където се говори за въвеждането на по-високи стандарти за права на човека в съответната държава. В същото време Има заключение на съда. Трябва да се приеме общ стандарт на Европейския съюз, но пък това пречи да се изпълняват по-високи стандарти, заложени в някои от конституциите на държавите членки. За да няма сблъсък между конституционните стандарти в наказателното право на държавите членки, които са по-високи от а, минимума на хартата, а, и хармонизационните права на Европейски съюз от другите страна, правата в хартата би трябвало да бъдат тълкувани в максимално висока степен и европейската хармонизация трябва да въведе един по-висок стандарт на защита. Що се отнася до забрана на ползването на принудителни мерки в съображение 17 нещата са неясно казани, може да доведе до злоупотреба и трябва да бъде заличена тази точка. Трябва да е ясно от текста, че използването на психологическо насилие е, изтезаване, унижаване на лицата са забранени, тъй като те нарушават човешкото достоинство и правото на справедлив процес. А, за това докладчикът иска да каже, че член 3 на хартата за забрана на изтезанията е едно абсолютно право и няма дерогация от това право светлината на хартата. Същото се отнася до доказателствата, които проистичат от изтезания. Освен това е ясно от текста на Европейската комисия, че използването на несвидетелски показания както ДНК доказателства и така нататък е позволено и това не нарушава принципа за само а, инкриминиране. Освен това, такива методи биха били легитимни, ако се използват медицински практики, които не се приемат, тъй като това може да доведе до свидетелски показания. В този смисъл има процедури, които забраняват използването на принудителни мерки. В пети член, втора алинея, в текста на Европейската комисия се презумира прехвърляне тежеста на доказването, а когато това се основава на хартата, цитира се съответният като дело от 2001 година, Охалеран, Франция срещу Обединеното кралство 2007 година. Докладчикът също така смята, че пети член, втора алинея, не отразява адекватно споменатото прецедентно право на съда нито пък взема предвид опасностите, свързани с включването на клауза за презумпция, която обръща тежеста на доказването в оперативната част на законодателен текст. Превръщането на прецедентно право в презумпция от общ характер – рискува да създаде от една страна негативни развития в държавите членки, където има по-високи стандарти, както и да задейства един минимален подход към такива права при държави кандидатки за членство. Пети член втора линия трябва да бъде заличен от текста или пренаписан. Някои част от предложенията на Европейската комисия включват правила за допустимост. Това се съдържа в три члена. Общите европейски правила за допустимост са нещо положително и те са последствие от хармонизирането на процесуалните права. Комисията в своето предложение говори за недопустимост като следствие от нарушаване правото на запазване на мълчание и правото за несамоинкриминиране а, при използването на такива доказателства, които не би трябвало да оказват въздействие върху цялостната справедливост на процеса. Такава една дефиниция обаче не взема предвид прецедентното право на Съда на правата на човека при нарушаване на трети член на картата за правата на човека, където се говори за изтезание. Европейския съд за правата на човека в случая на Ефхен срещу Германия реши с а, за да не допусне като доказателствен материал а, твърдения по член 3 както и непреки доказателства, които проистичат от изтезание. Това бе резюмирано в а, едно дело от 2012 година срещу Белгия, затова предложението на комисията не отговаря на минималните изисквания в това отношение. Европейските правила трябва да бъдат а, много амбициозни и затова трябва да се въведат още по-високи стандарти от а, настоящите минимални правила, описани от съда. Благодаря. Благодаря. А, сега чухме тримата докладчици и а, Разбирам, че госпожа Зипел иска да се изкаже първа. Благодаря, господин председател. Искам да кажа и за трите доклада, че много съжалявам, че пътната карта по отношение на процесуалното право бе договаряна на части, а не като цяло, което не позволи да се постигне тясна връзка между отделните марки. Мерки, извинявайте в този случай това абсолютно няма никакъв, никакъв смисъл. Как, какъв смисъл има приемането такива разпоредби, ако не можем да ги платим? Такъв, а, такова производство е безсмислено, ако не може да се гарантира, че презумпцията за невинност ще бъде а, осигурена. Това трябва да бъде обсъдено и да се потърси един по-последователен и, и по-добро решение. Разбирам обаче, че държавите членки не желаят това. В момента се намираме в ситуация, в която вече не можем да приемем това предложение за директива до края на настоящият период. Има положителни неща в предложенията на комисията. Някои точки обаче заслужават критика. Сега не искам да ги изброявам, но се на... до края на този избирателен период няма да бъдем в състояние да постигнем съгласие. Искам обаче да направя все пак някои забележки. Например, монополното положение на държавите и възможностите на правораздавателните органи. В рамките на сътрудничеството с държавите членки сме готови е, да подкрепим това сътрудничество и с финансови средства. В една демократична правова държава също е много важно да се гарантира, че е, ще е, съществува едно сравнително балансирано наказателно преследване. Трябва да осигурим по-голямо внимание на рамковите условия за деца, за други лица, нуждаещи се от защита. Този въпрос не трябва просто да се поставя, а да се гарантира, че всички засегнати лица ще имат право на честен процес. Искам да назова само две-три точки по отношение на правната помощ и презумцията за невинност. Разделянето на въпроса правна помощ и директива и препоръки на комисията не може да бъде прието. Двете директиви ясно определят кои критерии трябва да се прилагат за поемане на разходите по производствата. И ако да, при какви обстоятелства тази предоставена помощ трябва да бъде върната? Има ли в държавите закон за таксите, по който да можем да се ориентираме? Дали не съществуват съществени разлики по отношение на това, кой ще бъде моят защитник, кой ще ми помогне да поема разходите по съдебното производство. Съществува и разлика в вътрешно държавни производства и също така в производства свързани с Европейската заповед за арест. Това също трябва да бъде проучено. По отношение на презумцията за невинност, съм съгласна с документите, които виждам в проекто доклада. Например, въпроса за упражняване на натиск при получаване на признание. Това трябва да бъде разгледано много критично. Кога може да се прилага? Изобщо искаме ли е, да въвеждаме разрешение за оказване на такъв натиск? Въпросът кой с какви мерки трябва да се обръща към обществе, към обществеността още преди процеса да е започнал т.е. органите на наказателното преследване и съдебните инстанции могат да не бъдат неутрални и това да доведе до там обвиняем, дори след оправдаване да страда от а, такова наложило се в общественото мнение становище. Като цяло съм съгласна с вече казаното, че именно при производства на европейско ниво трябва да гарантираме да не се съгласяваме и с най-дребните детайли, а да зададем високи стандарти, които да бъдат приети от гражданите, които да улеснят провеждането на европейски производства и да ги отделят от вътрешнодържавните такива. В следващият правен период се надявам, че тези директиви наистина ще се превърнат в добри директиви. Моля, въздържайте се от дълги изказвания, защото имаме още много работа. И така, Сега, госпожа Бауер. Благодаря. По същият работен документ, в който става дума за процесуалните гаранции за децата. Този работен документ е необходим поради големия високи процент на деца. 12% са деца, от, от, от, от заподозрените или обвиняеми в Европейския съюз са деца. Така че този документ е наистина много навременен и важен. Жалко е, че той постъпва при нас толкова късно. Напълно съм съгласна с докладчика, че тъй като става дума за един пакет, координираният подход е абсолютно необходим. Всъщност, е, по този въпрос сме имали различни подходи и смятам, че въпросът за координацията е ключов. Съгласен съм с госпожа Сибел, пък и с докладчика, <clears throat> че са необходими по-точни дефиниции. Например, дефиницията, дефиницията за подходящо лице. Понякога използваме понятието настойни, когато става дума за деца в тази директива. Е, имам също така някои е, съмнения по отношение на правната помощ. В някои законодателни актове е, в различни законодателни актове има различен подход по този въпрос. Например, в, в директивата CHB THB се говори, че децата имат право на безплатна юридическа помощ, стига да има достатъчно финансови възможности. Колкото до аудиовизуалните записи, нещо, което докладчика повдигна, той твърди, че това е в интерес на децата. Сигурна съм, че това е така. Защото да бъдат разпитвани много пъти децата е нещо, което може да им навреди. И затова мисля, че това ще бъде в тяхен интерес да се използват аудиовизуални средства. И накрая искам да задам още един въпрос. Не е ли време е, да дефинираме възрастова граница за целия, целия Европейски съюз, за определене на това, кои ще разглеждаме като деца? Кога едно дете ще бъде, може да бъде привличано под наказателна отговорност? Защото има различен подход към този въпрос на каква възраст децата могат да бъдат привлечени под съдебна наказателна отговорност. И различните възрастови граници са също източник на проблеми. Може би не сега е времето да навлизаме подробности по този въпрос, но това са главните въпроси, които възникват у мен във връзка с предложението. Госпожа Латфорд. Благодаря, господин председател. Аз съм докладчик в сянка от Алди за предложението е, за правна помощ, но искам да кажа нещо за презумцията за невиновност. Е, е, е, очаквам да обсъда с автора работния документ на срещата на докладчиците в Сянка. Според мен, пътната карта за процесуалните права е особено важна. Аз бях докладчик по първата точка право на преводач. И разбира се, не можем да подкрепяме мерки като Европейската заповед за арест, без да сме решили въпроса с процесуалните права на заподозрените. Ние приехме директивата за правната помощ и в национален план се приемат съответни мерки за правна помощ. Въпросът е до къде трябва да стигне тази директива, колко широко трябва да бъде нейното приложено поле и доколко трябва да се съобразим с някои от препоръките. Той за този въпрос ще бъде обсъден от докладчиците в Сянка. Знам, че беше повдигнат в работната група. Но несъмнено е, че трябва да се опитаме да укрепваме взаимното доверие. В неодавнашния дебат в Камерата на общините министърът на правосъдието в Англия каза, а не смятам, че Обединеното кралство трябва да бъде част от европейската правосъдна система. Не смятам, че създаваме европейска правосъдна система. Става дума за стратегия в областта на правосъдието. А, говорим за европейско пространство на правосъдие, а не за европейска правосъдна система. Всяка страна запазва своя собствена правосъдна система. И разбира се, е, за да могат тези системи, национални системи да работят съвместно и да отговарят на общи високи стандарти, е, не значи, че трябва по някакъв начин да нарушаваме принципът на субсидиарност или да променяме начина по който тези системи работят. Не може да имаме обаче единен пазар е, свободно движение на хора, на капитали и така нататък, без да имаме някаква съгласуване на нашите правни системи, да могат е, те взаимно да си имат доверие в, рамките на Европейския съюз. Значи, гарантиране на правото на е, правен защитник, на адвокат, е нещо много важно, при, когато става дума за върховенство на закона и правова държава. Значи трябва да има подобен право на достъп. Съжалявам, че Великобритания все още не, не е включила а, в а, изпълнението на тази директива. Смятам, че директивата с право говори за гарантиране на правната помощ в извънредно важните начални фази на наказателното производство когато заподозрените са особено уязвими и техните права трябва да бъдат адекватно защитени. Трябва да бъдем особено внимателни обаче, а, ако става дума за разширяване на приложното поле на директивата, особено когато става дума за това кой има и кой няма право на правна помощ. Аз като подкрепяме директивата за правна помощ, ще помогнем на европейските страни да изпълняват изискванията на Европейската заповед за арест. Мисля, че е необходимо е това законодателство да бъде економически достатъчно ефективно. Знам, че когато страните правят економии, е, те е, не им се искат да приемат мерки, които ще струват допълнителни пари. Е, но за да може да се прилага, да се прилага Европейската директива за Европейската заповед за арест, ще се спестат средства, ще се избегнат обжалвания, касиране на присъди и така нататък защото а, а, когато ставаше дума за, когато ставаше дума за екстрадиране на един заподозран мафиот от Великобритания в Италия, нещата а, а, бяха абсолютно неефективни. Но това показва колко скъпо струва, ако нещата не се решат достатъчно ефективно още в началото. Ще приключа че докато трябва да бъдем а, внимателни, когато става дума за економическите възможности на страните членки, трябва да се каже, че това, за което става дума, не е някакъв лукс, а по-скоро ще им спести допълнителни разходи. Сега да кажа нещичко за презумцията за невиновност. Отнасям се така доста резервирано към тази мярка. Мисля, че тя надхвърля това, което е заложено в практиката на Страсбургския съд. Това значи, е нещо, което е съвсем различно от въпросът за правната помощ, който е много важен и има много големи качества. Благодаря, господин Албрех. Извинявайте, госпожа Аргентини, вие искате думата най-напред. Имате я. Мисля, че трябва да се извиня на всички. Ще говоря на холандски, господин. А Господин председател. Струва ми се, че работният документ, който колегата Де Йонг предлага, е много ясен. Радваме се, че ще бъде осигурена правна помощ, като се има предвид колко сложен е този въпрос. Но това е само една малка част от мозайката. Необходима ни правна помощ, която е действително осигурява и достъп до адвокат Колкото до това, кога да се осигури достъп до правни, до юридически съветник, според нас, когато някой бъде задържан или бъде заподозран, този въпрос трябва да бъде решен своевременно. Трябва да бъдат намерени начини да бъде осигурена постоянна правна помощ на заподозрените. Готови сме да работим с господин Де Йонг по този въпрос. Знам, че за страните членки това не е нещо, което лесно може да се направи, но необходима е правна система, в която всички да имат доверие. Необходимо е да се укрепва доверието между страните членки. Това е много важна е, част от е, този въпрос. Um, nog um, op verzoek van mijn collega Jean Lambert wilde ik zeggen. Jean Lambert е, ме помоли да кажа нещо във връзка с правата на децата, процесуалните гаранции за децата. Нямам какво да кажа по този въпрос приключихме ли по този, с тази точка? Аз ще, ще бъде много кратък, госпожо председател. По въпроса за този троен пакет. Нещо, което а, госпожа Ласфорд спомена. Въпросът беше обсъждан в Камерата на общините. И е, доводите срещу включването на Великобритания в това законодателство, фактически нямаше нищо общо с реалността. Ставаше дума за правомастията на Европейския съд. Но трите глав, големи партии в, в Великобритания подкрепиха тази отрицателна позиция. Жалко е, че е така, защото като гледам тези три доклада, трябва да кажа, че аз имам резерви по отношение на правната помощ, особено кога, разбира се, когато става дума за спешна правна помощ на затруднени лица, тя трябва да се осигури и всичко останало трябва да бъде в част от правомощията на трите членки. Не може да уеднаквяваме изискванията тук. Наред с това, въпроса за презумпцията за невиновност, да, абсолютно необходимо е да бъде обсъден този въпрос тук и много ясно да се заяви, че е много важно правото, за презумпцията на невиновност да се бъде зачитано абсолютно. И третия въпрос, който искам да спомена, става дума за процесуалните гаранции за децата. Тук е необходимо да имаме много по-добре координиран подход. И трябва да кажа, че съм много разочарован, че Обединеното кралство в момента не е част от тези мерки. Значи, мисля, че когато става дума за а, тези три точки, по които Обединеното кралство а, прави изключение, те трябва да бъдат разглеждани отделно, тъй като са много различни. Процесуалните гаранции за децата трябва да бъдат а, решавани колкото може по-бързо. Този въпрос е важен. Децата са много уязвими, застрашени и аз ще настоявам, както и моите колеги, надявам, ще настояват през следващия парламентарен мандат за решаване на този въпрос, колкото му може по-бързо. А, наред с това искам да благодаря на тримата докладчици за свършената работа, господин Абер. Благодаря, госпожо председател, и аз ще бъда кратък. Искам да благодаря на госпожа Вебер за нейният работен документ за презумцията за невиновност. Този въпрос е много важен, особено когато става дума за нерешените проблеми за допустимостта на доказателствата и правото а, да не се отговаря на въпроси. А тук са необходими много високи стандарти във всички части на Европейския съюз, ние трябва да настояваме за това в преднапредстоящите преговори. Аз също поисках думата и искам да спомена няколко неща. Трябва да се отнасяме много сериозно към въпроса за процесуалните гарантии за децата. Необходимо е тук наистина да гарантираме координацията на нашите усилия. Процесуалните права и различните части от, на фази на процеса са особено важни за осигуряване на справедливо правосъдие и справедлив а, а, процес. В Унгария, както пък и другаде, Издават се е, заповеди за арест, които не биват оттеглени. Децата не могат да, се, да видят родителите си по няколко години, понякога. Една унгарска майка, която живее в е, унгарско дете, което живее във Франция, не е видяла, виждала майка си 3,5 години. А това значи, че интересите и правата на децата трябва винаги да се взимат предвид. Трябва да има възможност за правна защита. В рамките на съдебното производство трябва да се осигури, трябва да се осигури правна защита а, и, защото много пъти се случва, нези, които имат на книга определени права, не могат да се възползват от тях. И затова съм много съгласавам се с това, съгласен съм с това, което господин Киркоп тук ще каза по отношение на тези права. Затова ще приключа. We still, we still have some floor. Yeah? For the rapporteurs and maybe, maybe first we could hear from the Commission and the Presidency. Дали представителят на комисията иска да каже нещо по въпроса пътната карта? Моля ви, бъдете кратки. Комисията иска да благодари на парламента и на докладчиците за впечатляващата им работа по трите въпроса. По отношение на правната помощ очакваме да работим по-тясно сътрудничество с парламента в бъдеще върху текст, който да гарантира правото на достъп до адвокат в рамките на процедурата по Европейска заповед за арест. Приветстваме инициативата на Либе тази процедура да бъде приета приоритетно. Искаме по отношение на резервите, изказани от докладчиците във връзка с правната помощ. Ние все още смятаме, че това е много по-адекватно да бъде представено в препоръките в рамките на обмяната на най-добри практики и експертен опит. Предложението на комисията иска да, на, да наложи по-ефективни действия в тази област, най-вече по отношение на фискалната консилидация. За това се предприемат действия в правно обърсваща форма и като препоръка. От една страна трябва да гарантираме, че достъпът до адвокат няма да остане само иллюзорен, а от друга страна трябва да гарантираме прилагане на балансирани действия в дългосрочен аспект. По отношение на децата, комисията цени това, че в работния си документ докладчиците като цяло приветстват предложението и подчертава важността на процедурите за предпазване на децата. Децата се нуждаят от специална защита в съдебните производства заради своята уязвимост. В работния документ докладчикът като цяло подкрепя защитата, защита и предлага няколко пояснения, например индивидуална оценка, медицински преглед, запис и така нататък. Комисията винаги е отворена да обсъжда допълнителни изяснения, ако се счете, че това е необходимо. По отношение на задължителния достъп до адвокат за децата, комисията иска да подчертае, че това е основният елемент на предложението. Съдействието от страна на адвокат е много важно най-вече за децата. Като се вземе предвид принципът на пропорционалност, вече са предвидени, е предвиден набор от действия за защита на децата. Що се отнася до родителските задължения, тук трябва да се подхожда внимателно. В някои случаи интересите на родители и деца, деца могат да си противоречат, в други случаи наемането на адвокат да бъде ограничено по финансови причини. По отношение на фиксирането на максимален период на задържане, и за обработване на преписката. Комисията смята, че този въпрос е комплексен и ще бъде трудно да се постигне общо правило за всички държави членки. Това може да излезе извън целите на настоящото предложение, което е насочено към създаване на общи правила. И искам сега да дам думата на моя колега. Благодаря Господин Савиляс, заповядайте. Комисията. Как... А, още един член на комисията ще говори, така ли? Само за една минута. Първо благодаря за работата на докладчика. Ние се радваме на тази като цяло положителна реакция на нашия документ. Само три кратки коментара по основните въпроси в работния документ. текстовете на а, предложението, като че ли са извадени от контекста на съда по човешките права. Разбира се, всяко а, мъчение, физич, всяко физическо изтезание е из, напълно изключено. Ние искаме много ясно да подчертаем това. Второ, по отношение на тежеста за предоставяне на доказателства. Ние искаме да постигнем баланс между, между правото на защита и събиране на доказателства винаги е възможно да се преследват определени нарушения, като, например, митническите нарушения. Важно е тази презумпция да бъде запазена и ние искаме това да бъде включено в директивата и този аспект да бъде подчертан. мисля, че трябва да посоча и още една точка от предложението. Казахме, че за да се запази тази презумпция, не е задължително да се. А, не е задължително да се докаже обратното, а да се повдигне основателно съмнение. По отношение на допустимостта на доказателствата, също оценяваме положителната реакция на парламента мъченията винаги ще бъдат неприемливи, дори и ако предоставим известна свобода в а, този член. И искам да подчертая, че мъченията винаги ще бъдат неприемливи. По отношение на членове 6.4 и 7.4, като искаме да, да отчетем правните традиции в отделните държави членки, става дума за свободната преценка от страна на съдията и искаме да дадем известна свобода на онези държави членки, които биха имали резерви при приемането на тази директива. Благодаря. Гръцкото председателство, господин Пасавалия, заповядайте.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 Да, господин председател. Гръцкото председателство ви благодари. Е... Искам да благодаря. нямаш... И за това искам да дам една бърза реакция от името на парламента. На що се отнася до съответните директиви. Разбира се, че трябва да защитим правата на децата, защото това е една конкретна тема, която би трябвало да бъде а, изключително важна. Става дума за тяхната възраст, е, защото е необходимо да се действа своевременно, незабавно. Предложението за директива за опазване правата на децата трябва да кажа, че създаде работна група в а, съвета. Προχωράμε πάρα πολύ δυναμικά και γρήγορα στην εξέταση. Продължаваме много бързо с проучване на членовете. На, на, по време на 3 и 4, на 3 и 4 март, по време на срещата на вътрешните а, работи, дискутирахме, че трябва да се фокусираме върху член 4, член 6 относно достъпа до адвокат и член 14 относно защитата на непълнолетните. Държавите членки, които подкрепиха нашата, нашето предложение, ще работят в рамките на работната група на следващи заседания. Успяхме да постигнем съгласие по 15 члена от проекто директивата. Остават за дискусия още 7 и чакаме също и съновището на правната служба на съвета по отношение на тези членове. Очакваме с голям интерес становищата на докладчиците относно проекта директивата. И гаранциите, които се предвижат в нея относно презумцията за невинност и правната помощ. Все още не сме започнали да проучваме тези членове в рамките на работната група. Смятам, че следващото председателство ще има тази задача. Е, да, сега трябва да гласуваме. Обичайно даваме отново думата на докладчиците, за да коментират, но ако няма какво друго да кажете, ако сте съгласни, минаваме направо към гласуването. Благодаря за вашето съдействие. И така. Имате вашите електронни карти. Гласуването не е сложно, но все пак си е гласуване. проекто препоръките. Докладчик от господин Пиркер относно рамско, рамковото споразумение между Европейски съюз и неговите държави членки и Република Корея. Окончателното гласуване и сега гласуването започва. Гласувайте. Гласуването приключи. Тридесет и един. 31 на 4. Благодарим на господин Пиркер за неговата работа. И приключваме с това. Преминаваме. Moving on to point number 16. Към точка 16. Съобщение на Комисията до Европейския парламент и съвета относно новата рамка на ЕС за укрепване, укрепване на правовата държава. Приветстваме нашия гост, госпожа Лебай от Генерална дирекция правосъдие. Заповядайте. Now, if I may, please have your attention. За внимание. Моля за внимание, за да преминем към тази точка. Обсъждахме е, правовата държава и границите на Европейския съюз. И казахме, че наличието на правовата държава не може да бъде прието за даденост. То трябва да бъде редовно контролирано и съответно ефективно гарантирано. Затова Европейският парламент не веднъж е искал контрол и осигуряване, гарантиране на съответствие с ценностите, поставени в основата на Европейския съюз. Ние сме искали да се намерят ефективни решения за справяне с систематичните заплахи за правовата държава в рамките на Съюза. И искам да дам думата на госпожа Лебай, Любай от Генерална дирекция правосъдие, за да представи рамката на ЕС за укрепване на правовата държава. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Както споменахте, ние преминаваме през трудни времена, когато запазването на правовата държава осъзнаваме, че инструментите, с които разполагаме, не са правилните. Видяхте, че председателят Парозо каза, че трябва да намерим правилните механизми, които да се движат между политическия натиск и член 7. Както казахте, парламентът също излезе с доклад по този въпрос. Ние също искаме въвеждането на нов механизъм. След това, през март тази година, комисията представи това предложение, просто защото във времената на тази криза всички се обръщат към комисията да намери правилното решение на този проблем. Затова ние се опитваме да разработи механизъм е, за една ситуация, в която няма да, из... няма да можем да използваме процедурите за наказване на нарушения или те няма да бъдат необходими за цялостно решаване на проблема. Също така, за ситуации, когато се прилага член 7, това става трудно, защото прагът за задействане на член 7 е много висок. Затова новата рамка се отнася до ситуации, в които с, а, в, с постоянни заплахи. Тоест, заплахи за правовата държава, които се възникват в държавите членки. Ако тези заплахи не се не се, ако срещу тях няма подходяща поропа на национално ниво, разбира се, това е причина ЕС да се намеси и новата рамка, която предлагаме, представлява описание на това, което възнамеряваме да направим. Първо, нека да поясня, че Укрепването на правовата държава в ЕС ще позволи защитата на всички ценности, които са ценности на ЕС и в член 2 от договора е, ще видите какви са те. Разбира се, демокрацията не може да функционира без спазване на правовата държава, защото основните права не са защитени. Ние трябва да ги защитаваме. И върховенството на закона е всъщност основната част от тази инициатива. Основната цел на механизма е да се опита да намери решение в държавите членки за водене на диалог. Това е много важно да се разбере. Искаме да дадем възможност за диалог. Редица елементи от механизма. Например, оценката от комисията за въпросната конкретна ситуация. Мога да кажа, че не винаги е лесно да се направи такава оценка и за комисията ще бъде важно да работи с всички инстанции, които са компетентни. В, в нашето съобщение ще видите, че намерението ни е да използваме съществуващите мрежи. Върховен съд, и всички, които могат да допринесат за оценката, по-точно за честната оценка на конкретния случай. Втори много важен елемент. Това е равното третиране на държавите членки. Това ще стане като се използват а, маркери, критерии, какво означава системно нарушаване на върховенството на закона. Третия елемент – базира се на конкретните действия за справяне с тази постоянна заплаха за правовата държава. И разбира се, да се опитаме да предотвратим прилагането на член 7. Затова предлагаме процес на три стъпки, който се състои от оценка на комисията, Както описах, от предложение, от препоръка на комисията и от проследяване от контрол по изпълнението на тази препоръка. Ако няма задоволително изпълнение на препоръката на комисията, тогава комисията ще прецени дали да приложи член 7 от договора. Парламентът, съветът ще бъдат информирани редовно, ще, те ще могат да следят отблизо напредъка по изпълнение на тези стъпки. Текстовете на препоръките на комисията ще бъдат публични. Когато говорим за систематична заплаха, ние говорим за проблем – който е на високо политическо ниво. Разбира се, ролята на парламента в този процес ще бъде изключително важна. Настоящата рамка, и мисля, че е много важно да се каже това, се основава на компетенцията на комисията. Тя не включва промяна в договорите, но, както казваме в нашето съобщение, комисията не изключва по-нататъчни дискусии относно приемане на промяна в договорите в този контекст. Това може обаче да стане и без никаква промяна в договорите. Това е механизъм, който пояснява, какво става, когато съществува подобна систематична заплаха в дадена държава членка на Съюза. Това ще бъде от голяма полза, когато се появи подобна ситуация. Така се укрепва правовата държава и се създава яснота по отношение на действията и на честната преценка, диалога с държавите членки. Също така се регламентира препоръката на комисията и последващите действия от страна на конкретната държава членка. Благодаря. Благодаря, госпожа Генц има думата. Благодаря за съобщението. Парламентът отдавна иска такова нещо по доклада Товариш. който приехме не преди много време. Има фундаментални принципи, като справедлива преценка, процес, който да започне посредством диалог. Съгласни сме с това. Важно е също така, че за първи път Европейската комисия говори за системни заплахи, системни нарушения. Това е отвъд и над подробностите. Това е различно, различ, нещо различно и необходима различна намеса. Искаме обаче да има постоянна оценка или мониторинг. Парламентът бе прав, казвайки, че е необходимо да се дадат базови данни преди да се говори за системни нарушения. Т.е. трябва да можем да преценим положението, ситуацията, за да знаем има ли такива нарушения. Също така е добре Агенцията за основни права да се намеси при такива постоянни или непрекъснати оценки. Те трябва да излязат с нови данни. Има данни в момента, разбира се, които са събрани от различни международни организации. Просто работата е да се съберат вече налични данни, да се агрегират или да се съберат на едно място, за да се направи оценка на качеството на демокрацията и върховенството на закона. Мисля, че това е необходимо. Не се налага да променяме мандата на ФРА. Е, имаше някои опити също така да се прецени какво е състоянието. Има едно проучване на Демос, един мозъчен тръст от Лондон, който се опитва да сравни качеството в европейските страни на тези два показателя. Знам, че очакванията са различни, когато говорим за държави членки и Беларус, да речем, или Русия, или някоя друга държава. Така че ще бъде изключително важно по-късно, когато се налага на меса, да имаме балансирана намеса. Още нещо, което отсъства, е да се направи евентуално хипотеза, прогноза за това каква ще е необходимата промяна в учредителните договори. Говори се за защита при иницииране на процес, или когато има ясни аргументи, че има сериозно или системно нарушение на върховенството на закона. Така че трябва да се види какъв вид промяна в договора ще е необходима, т.е. какви са плановете ви за бъдеще в това отношение. Т.е. постоянна преценка, мониторинг и необходимите промени в учредителните договори. Може ли комисията? Чухме докладчика, коментари. I see Mr. Bronx. Any other? Mr. Bronx? Господин Бронс има думата. You have it. Thank you. <clears throat> Uh, the rule of law върховенството на закона означава, че хората не трябва да бъдат наказвани, освен когато има нарушение на закона, освен това означава, че всички се подчиняват на едно и също законодателство. Звучи справедливо, но разбира се, винаги има вратички. Е, могат да се направят закони така, че твоите политически опоненти да са единствените, които могат да бъдат заловени. Има различни видове закони за подбудителство. Имаме закони за равенство на половете и така нататък, но никой не говори за подбудителство към политическа омраза. Според мен по този начин може погрешните хора да стигнат до съд. Миналата година лидерите на политическа група в, извинете, партия в Гърция, аз между другото не ги познавам, малко неща знам за тях, не ги смятам за много привлекателни, но те бяха задържани а, за това, че са ръководители на престъпна организация, което звучи много по-съветски бяха убили един, е, бе убит всъщност един ляв лидер, а те не бяха обвинени в неговото убийство, а в а, такава група. След това в Германия се опитаха да забранят една политическа партия а, за речите, които държат членовете й. Можеше и да успее това, но Конституционният съд в Германия установи, че хората, които правят а, тези а, речи, са всъщност държавни агенти. Ето ви пример за това как държавата полага капани на различни политически партии, които да попаднат в тези капани, което може да доведе до всъщност много сериозна анкетна комисия, но това не стана. Обсъждахме също така пречките пред създаване на европейски политически партии, което ще даде възможност на определени партии, които са ни симпатични, да бъдат регистрирани и други, които не са ни, да не бъдат. Всичко това отговаря, разбира се, на върховенството на закона и спазва закона. Госпожа Интфелд, спазвайте времето, защото трябва да има закрито съседание по госпожа Лебай за защитата на дантите и след това за заседание на координаторите. Съвсем а, кратко. Може би вече говорихте, госпожо Лабай, но аз закъснях, за което се извинявам. Питах се, защо Европейската комисия чака до края на мандата на парламента да излезе с това предложение. По време на мандата имаше толкова много дебати за това, как да гарантираме основните права, върховенството на закона. Имаше толкова конкретни примери. Защо също така го прави Европейската комисия? много хубаво, че комисията го предлага. От друга страна обаче си мисля, че комисията има толкова много други инструменти, с които разполага, за да наложи тези права, че това е странно. Сега всеки говори от името на институцията си, не говори лично на вас, а на Европейската комисия, но Европейската комисия е, трябва да каже, че изобщо не желаеше дори да погледне в посока прилагане на тези права. Имаше изключително много случаи, когато са нарушени свободата на изразяване, на пресата, равенството на половете, правата на ЛГБТ, правата на жените, правото на личен живот. Всички тези права бяха нарушени. Европейската комисия не се намесваше в тези случаи. Така че защо да не се възползвате по-добре от съществуващите инструменти? Защо изчаквахте толкова дълго, за да излезете с това предложение? Госпожа Леба има думата. Благодаря първо на въпроса на госпожа Ганц. Защо няма постоянен мониторинг? Мислихме по въпроса. Не го предлагаме по две причина. Първо, тече много мониторинг. Първо, мониторинг на съвета на Европа, на Венецианската комисия, Имаме индикаторите сфера правосъдие, таблица, която попълва Европейската комисия. Тоест всички те се занимават с правосъдието в държавите членки. След това ФРА. Втората причина. Има случаи, в които трябваше да реагираме на действия, които бяха непланирани. Нови случаи. Важното е възможността да се прецени конкретната ситуация. И там в съобщението си сме записали следното. За да се направи тази оценка, трябва да се почерпи от опита на ФРА. ФРА ще трябва да допринесе към изготвянето на тази оценка. Венецианската комисия и други организации също. Затова предлагаме да имаме един набор от е, цяло ветрило от е, различни възможности, от които да се възползваме от е, опита на тези организации, точно за да преценим. Така стигнахме до заключението, че при постоянен мониторинг ще дублираме работата на други организации. Това обаче не означава, че по принцип няма да сме запознати. Когато става дума за нарушение, сериозно нарушение на правото, важното е да може да се анализира ситуация такава каквато е в момента на самото нарушение. Това ще направим заедно с други организации. Какви са необходимите промени в учредителни договори? Не сме го а, споменавали, защото знаете колко дълго отнема промяна в учредителен договор. А, Искаше ни се да има един ясен и прост механизъм, който да изяснява начина на работа, когато възникнат проблеми. Що се отнася до промени в договорите, има много начини това да стане. Един от радикалните варианти би бил да се направи разграни да се премахне, извинете, разграничението между прилагането на европейското законодателство и останалото. Това е един от простите начини, всички го знаем, но сега не му е времето. В отговор на госпожа Интфелд, защото чакаме до края на мандата. Независимо от а, това, което може би си мислите, ние бяхме много заети, работихме усилено, излязахме с много предложения по време на този мандат. Когато се изправяхме пред такива сложни ситуации, винаги сме се опитвали да ги управляваме. Държавите членки променят конституциите, законодателството си. Но беше важно за нас да извлечем полуки от този опит. Аз се занимавах всичко това. И в такива ситуации бе необходимо време да се обмислят нещата, за да сме сигурни, че нашето предложение ще има добавена стойност, ще изясни начина на действие и няма да срещне отпор. Отне време, но според мен не толкова много време, колкото мислите. След това казвате, че изобщо не поглеждаме в тази посока, не искаме да действаме. Не е вярно. Няма а, политика, по която да обръщаме гръб, а, особено по защитата на данните. Благодаря. Благодаря за сътрудничеството. Това е всичко. Продължаваме сега с закритото заседание а, за връзките между САЩ и Европейския съюз с госпожа Лев.